Искам да ви осведомя, че в съответствие с член 231.4 не сме получили пояснения или искания за разяснителни бележки и корекции. Така че документа се приема според член 105, 6 параграф.